Бонасира. Добър вечер на всички. На първо място ще благодаря на депутатите от комисията АВКО. Аз съм председател на тази комисия и за мен това е чест. Добре дошли и на депутатите по асоциираната комисия ЕМПЛ. Искам да ви припомня, че комисиите Реги, ФАМ и Юри са поканени да присъстват на това изслушване. Добре дошла и на Добравка Шуйца, кандидат за комисар по демокрация и демография в Европейската комисия. Искам да припомня, че Добравка е наш колега. Винаги ми е много приятно, когато е, кандидат-комисар идва от редиците на Европейския парламент. Ако нещата, разбира се, минат положително, това ще ни даде възможност да имаме все по-положителни връзки и отношения с Европейската комисия имайки предвид указанията за одобряване на комисията, както и всички поети задължения по време на изслушванията. Целта на това изслушване е да се направи оценка на общата компетентност, ангажимента към Европейския съюз и личната независимост на кандидатката за заместник-председател, както и нейното, нейните познания и възможности е, да се изразява и да комуникира. Имаме излъчване на това заседание директно на сайта на парламента, където ще има достъп след това и до запис на това изслушване. Искам да ви припомня също така, че Комисията по правни въпроси разгледа интереси, е, извинете, декларацията за финансови интереси и не повдигна възражение за това да се проведе настоящото изслушване. Кандидатът за заместник-председател ще трябва да открие днешното заседание с едно изказване не по-дълго от 15 минути. По време на това изслушване ще могат да се зададат 25 въпроса, които са разделени на блокове по 5 минути. Може да бъде даден допълнителен въпрос не забавно след отговора, който ще се даде от кандидата за местник председател. Блоковете са от 5 минути, както казах. Една минута за въпрос от страна на депутат. Две минути за отговор на кандидата за заместник-председател, като има възможност и за допълнителен въпрос от същия депутат който обаче е, трябва да зададе своя въпрос за една минута и да се получи отговор от кандидата също за една минута. В края на всички въпроси Кандидатката за заместник председателка ще може да направи заключителни думи в рамките на не повече от 5 минути. Искам също да ви припомня, че автобиографията на кандидатката и нейните отговори на писмените въпроси са били е, изпратени на всички депутати и са били публикувани на уебсайта на Европейския парламент. Изслушването трябва да приключи в 21.30. Е, трябва да отбележа, че в своите писмени отговори кандидатката е казала, че иска да се занимае с един сериозен дебат с парламента и съвета за структурата и идеите за бъдещето на Европа, като се организира една конференция за бъдещето на Европа на базата на един документ, който тя възнамерява да изготви след тези дискусии. Надявам се тя да може да каже най-общо какво мисли по този въпрос и по време на това изслушване. За нашата парламентарна комисия АВКО, конференцията за бъдещето на Европа е изключително важна – Искам да ви припомня, че вече имаше дебат в нашата парламентарна комисия и повечето депутати казват, че Европейския парламент трябва да бъде главно действащо лице и че нашата комисия трябва да бъде представена адекватно, така щото да има активна роля, да излезе със свои предложения, също на базата и на работата в предишния парламентарен мандат. Всички депутати ясно заявиха, че е много важно гражданите да участват, гражданското общество, националните парламенти, както и всички други заинтересовани страни които да участват в тази конференция. Депутатите също смятат, че е нужна реформа и на институциите, и на политиките, така щото Европейският съюз да стане по-демократичен, по-ефективен и ефикасен и да отговаря на очакванията на гражданите. Също така депутатите казаха, че както се случва и в националните парламенти, Европейският парламент трябва да има право на законодателна инициатива. Между другото, членовете на парламента също казаха, че съвета е нещо като върховна камера на разделението на властите по член 7 и е нужно въвеждане на квалифицираното мнозинство при гласуването в съвета, както и системата за водещите кандидати, транснационалните листи, европейските политически партии, прозрачен регистър, като всичко това почива върху 50 член от учредителния договор. Знам, че всички тези теми, не всички тези теми, са в компетентността на кандидатката. Депутатите също казаха, че са нужни реформи. Интералия, що се отнася до, економичес... до економическото управление, климатичните изменения и социалните политики. И накрая депутатите смятат, че изходите от тази конференция, резултатите от нея трябва да доведат до промени в учредителните договори и това е изключително важно. Госпожо заместник-председател, както сте написали в писмените отговори на нашите въпроси, темата на тази конференция може да бъде засегната и във вашето изказване и да покажете също и усилията на Европейския парламент. Нашите усилия са насочени точно към това да имаме правото да организираме анкетни комисии, да можем да имаме законодателна инициатива, т.е. да окажем своето въздействие върху бъдещето на Европа. Аз ще представя на своите колеги, координатори на политическите групи, едно писмо, което искам да изпратим на нашия председател Сасоли, за да може парламентът наистина да участва активно. И между другото, ще дам възможност и на кандидат-председателката да говори за новата стратегия за правата на децата както и на заместник-председателката Ева Копач, като е, заместник-председател на парламента, както казах, и като координатор за правата на децата. Тя държи също и да се сведе до минимум експлоатацията на децата, насилието срещу, така, срещу децата и много други, думи, други такива. Давам думата на Добравка Шуица, която има 15 минути. Заповядайте. Thank you, Chair. Dear Chair, honorable members. Благодаря, уважаеми колеги. Аз много се радвам, че мога да, предста... да говоря пред вас като колег, като колега, като ваш колега и като бъдещ европейски семи... комисар. Преди 6 години аз бях избрана като член на Европейския парламент в първата делегация след присъединяването на Харватия през 2013 година. Имах честа да бъда преизбрана през 2014 и 2019 година, така че това е моят пост трети мандат. Но този път от страна на комисията. И така, за мен е привилегия да бъда тук пред вас и е чест за мен да потърся вашата подкрепа за един ресор, който е толкова много важен, който буди толкова дискусии сред вас през последните 6 години. Много от дебатите в парламента се концентрираха върху следното. Как да дадем на хората повече възможност да говорят за своето бъдеще, да формират Европейския съюз, как да привлечем тези, които се чувстват откъснати от процеса и как да подкрепим, подкрепим тези, които трябва да преминат през трудния преход, през който преминава целият Европейски съюз. Аз съм работила като общински съветник, като кмет на Добровник, като член на Европейския парламент. През всичкото това време аз усетих и чух много от опасенията на гражданите. Много често, в крайна сметка, всичко се свежда до липсата на контрол, до това, че хората чувстват, че нямат възможност да влияят на начина по който се развива Европейския съюз. Нещата се случват много бързо, по-бързо отколкото хората могат да следват и това води до липса на доверие в институциите. Истината е, че трябва да разберем по-добре причините за целия този процес. За мен това означава да се съсредоточим върху демографичния и демократичния дефицити. През следващите няколко години ще говорим много за цифровия и климатичен преход, но трябва да говорим все повече за за трансформациите в Европейския съюз, а именно демографските промени. Това е въпрос, който променя Европа като цяло и засяга милиони хора. Това означава промени и възможности. Демографските предизвикателства засягат нашите общества и политики, тези, които изостават, са онези, които най-много се чувстват недоволни. Трябва да дадем на европейците техния глас, възможността да влияят върху начина по който живеят техните общества и целия Европейски съюз. Затова аз подкрепям идеята за конференцията за бъдещето на Европа. Тази идея бе предложена от избраната председателка на комисията и аз ще работя за тази идея идея. Тази конференция трябва да привлече граждани от различни региони на Европа и възрасти. Ще привлече гражданското общество и европейските институции като равнопоставени партньора, партньори. Трябват ни ясни цели и ясни процедури. Това е една идея, която бе обсъждана от дълго време в тази комисия и в парламента. И смятам, че сега е времето да работим заедно и да направим тази идея успешна идея. През миналите европейски избори почти половината европейски избори глас... Е, е, е, граждани гласуваха. Има... Това означава, че европейците искат да имат влияние за това как се развива Европейския съюз. Европейската демокрация е нещо повече от това да се гласува веднъж на 5 години. Доверието, конференцията ще възвърне доверието на гражданите. Ние трябва да се слушаме едни други и да се фокусираме върху най-важните неща. Уважаеми колеги, няма време за губени. Председателката на комисията зададе много амбициозен дневен ред. Конференцията ще започне да работи е, през 2020 година и ще работи две години напред. А ако бъда избрана, ще работя с вас и с съвета и всички заинтересовани страни, за да уточним концепцията, формата, структурата, графика и обхвата на конференцията. Аз ще ви предложа моите идеи много рано в моя мандат и ще подчерта, и подчертавам още сега колко, е важно да, колко ще е важно да работим заедно, защото вие представлявате хората в Европейския съюз. Ние искаме конференцията да е успешна. Няма съмнение, че подробностите са важни, аз няма да се спра на тях, но ще се спра на следното. Най-напред, първия принцип трябва да достигнем до всички европейци. Ако аз бъда одобрена, моята цел ще бъде европейците да могат да кажат ясно как да се управлява и какво да постигне Европейския съюз. Трябва да привлечем всички европейци, да чуем техните очаквания и опасения, да разберем тяхната реалност. Е, например, климата, економиката, цифровото развитие, глобализацията и демографските промени. Председателката на комисията ме помоли да участвам лично и онлайн в консултации с гражданите и това ще е мой приоритет. Това е първата идея. Втората ми идея е, че трябва да работим заедно конференцията за бъдещето на Европа не може да бъде управлявана от един човек, от една институция, от една партия или от една част на Европа. Трябва ни екипно усилие. Аз ще работя с заместник-председателя за институционални отношения и с комисар, заместник-председателя за прозрачност. Това ще е много важно в първата фаза. Трябва да намерим начина по който системата за водещите кандидати да функционира и ще обсъждаме идеята за транснационалните листи. Тази работа ще бъде ръководена от заместник-председателката Юрова, но също така ще работим с нея заедно и по всички останали въпроси на конференцията. Укрепване на демокрацията. Това ще стане само с привличане на гражданите. И не може да стане без най-важния орган Европейския парламент, който активно участва в битието на гражданите. Ще работя и за съвета при всичките фази на процеса. Третата ми идея е, че трябва да постигнем ясни резултати. Е, да слушаме гражданите е важно, но истинското разбиране означава да предприемем правилните действия. Трябва да осигурим факта, че това, по което сме се споразумели да, да, да се материализира, да се осъществи в действителност. Това е ангажимент на председателката на комисията, това са нейните политически насоки и аз ще работя с моите колеги комисари и с вас, депутатите, и ще работя с всички комисии от парламента и всички други институции, за да достигнем до истински резултати. Уважаеми колеги, конференцията за бъдещето на Европа е част от нашата демокрация на участието. Казах и преди, ключът на, за демокрацията е в това да разберем какви са опасенията на гражданите. Мисля, че най-големия най проблем е демографските промени. Това го видях и в моята родина най-добре. Има период на намаляващо население. Това зася, тази, този феномен зася, засяга цялата страна, всички страни. Това не е нещо абстрактно особено за някои централни и източни европейски страни, особено за селските райони. Това е много ясно, много реално опасение. То е реално за всички хора, които разчитат на местни услуги, на почтенски услуги, например, на здравни услуги. Много пъти е, местният транспорт закъснява, почтите затварят, болниците затварят. Така че това са истински опасения за родителите, които трябва да се преместят, за да може децата им да отидат в детска градина или на училище. Това са истински опасения за бедни родители, които се опитват да усъвместят професионалния и семейния живот. Естествено, хубаво е да знаем, че ние живеем повече и по-здрав живот, но също това, но също така ние сме изправени пред економически проблеми, проблеми, проблеми с пенсиите и проблеми в социалната сфера. Трябва да разберем тези опасения по-добре, отколкото го правим в момента. Ето защо аз ще направя едно проучване и ще видя къде са истинските проблеми и ще помисля как да подкрепа най-уязвимите региони и как да привлека съответните инвестиции. Ако аз бъда одобрена от вас, ще, погледна, ще разгледам всеки аспект на демографските промени. Позволете ми да ви дам някои конкретни примери за това, за нашето сътрудничество. Най-напред ще погледна въпроса за застаряването. Това е една от най-големите предизвикателства на обществото. Трябва да помислим за системите за здравеопазване, за пенсионно осигуряване и социална защита. Това ще ни даде и много възможности. Това ще означава да помогнем на хората да станат по-активни и по-включени в обществото ще представя зелена книга за застаряването и ще направя оценка за това какво трябва и може да се направи ще мисля за активното остаряване, ще разгледам системите за социална защита, така че те да отговарят на нуждите на населението. Ще работи и с националните органи в тази област. На второ място ще се съсредоточа върху селските райони, които най-много са засегнати от застаряването, от изтичането на мозъци, от липсата на услуги и висока бедност. Също така ще координирам работата си по дългосрочната перспектива за селските райони с местните власти. Трябва да им дадем възможност да използват напълно техния потенциал и да се съсредоточат върху техните основни проблеми. Изтичането на мозъци е един от тях. Тук инструментът за младежката гаранция може да се задейства по-добре. На трето място, Европейския стълб за, за социални права. Ще мисля тук за по-добро осъвместяване на професионалния и семейния живот. И искам да кажа, аз отговорих по този въпрос и писменно, писменно отговорих на този въпрос. Мога да обясна моите идеи още по-добре по време на дебата. Става дума за децата. Децата са най-добрият предмет за инвестиция. Аз ще координирам работата по детската гаранция и стратегията за правата на детето. Уважаеми депутати, може да навлезем в подробности сега по време на дебата по всички тези въпроси. Нека кажа сега нещо лично в заключение. Един човек, който е видял как страната му става независима, набира скорост, расте. Това сам аз и трябва на този фон да ви кажа, че поемам задачата, която ми се дава с голямо смирение и чувство на почет. Истината е, че ние стъпваме на раменете на всички, които са работили за благото на Европейския съюз. Ако аз бъда одобрена, ще се чувствам горда да мога да дам своя принос на онези, които вече са дали своя. Благодаря ви. Благодаря, госпожо заместник председател. Благодаря ви за това, което наистина много ни вълнува за бъдещето на Европа. Конференцията за бъдещето на Европа и важната роля, който трябва да играе Европейския парламент. Това не може да бъде една роля, която да е просто насъпътстваш другите институции. Трябва да имаме важна роля. Започваме с първия кръг координатори на политически групи. Първият въпрос е на Дануте Хубнер, координатор на НП. Заповядайте. Е, мадам вайс-президент. Госпожо заместник е, председател, кандидат заместник председател, благодаря ви за уводните думи. Ние сме колеги, представящи различните е, парламентарни комисии, както и водещата комисия по конституционните въпроси. Знаете, че в е, послед... през последните години тази комисия е, организира широкообхватен размисъл относно бъдещето на Европа. Моят въпрос към вас е следния. Как виждате сътрудничеството с отделните депутати, с целия Европейски парламент, с комисията АВКО? Как ще участвате в различните фази на политическия процес по подготовката на нашия общ проект, който ще трябва да започне още в началото на мандата, защото смятам, че подготовката на тази конференция може да бъде наистина много важна, стойностна и да даде тласък за по-нататъчното развитие. Благодаря госпожо Хубнер. Много интересен въпрос и благодаря ви, че го зададахте веднага, защото, както казах в уводните си думи, конференцията за бъдещето на, на Европа ще бъде основен компонент в а, моя ресор. А, ще а, работиме заедно знаете, че в миналото аз следях работата по подготовката, доклада Брок, доклада Верховщад. Знам какво какви са вашите дейности, до къде е стигнала подготовката във вашата комисия и ще обсъждаме заедно с вашата комисия обхвата на конференцията. Ще го направим своевременно. Мисля, че трябва да се придържаме към шесте измерения, които са залегнали в политическите насоки на председателката на комисията климата, цифровизацията, економика за хората, по-силна Европа в света, европейски начин на живот и е, развитие на европейската демокрация. Мисля, че тези измерения са наистина от значими и през ще обсъдиме заедно по как... какви първи стъпки да направиме. Разбира се, ще работим и в тясно сътрудничество с съвета, но мисля, че вие сте първите, които ще участвате в предварителната подготовка. Госпожа Хубнер. Обик... Въпросът ми към вас е следния. Като политик в национално мащаб също, като човек, който се е занимавал с политика в своята страна, ще поканите ли и ще въвлечете ли и местните органи на властта за участие в подготовката? няма, няма как да работиме без местните и регионални органи на властта в уводните си думи споменах различните позиции, които съм заемала в местните и регионални органи на властта, но моята цел е да въвлечеме всички, да се обърнем към всички неправителствени организации, гражданското общество, но най-вече местните и регионални органи на властта, защото те са най-близко до гражданите, които, с които трябва да оформиме и да построиме нашето бъдеще. Следващата Следващият господин Ревенек от Социалистите и Демократи. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Шуица, кандидат комисар. Ние, социалистите и демократи, смятаме, че конференцията за бъдещето на Европа е много важен инструмент за промяна на институциите и на конституцията и договорите, да се, създат, да се а, създадат нови политики, които да имат транснационален характер. Председателката каза, че ще, ще поема ангажимента да претвори в дела решенията на конференцията, включително ако трябва да измени договорите. също но тя изложи шесте измерения на своята политика, които и вие споменахте. Ние Смятаме, че без законодателен напредък или без изменения в договорите няма да може да се е, осъществи поли, нейната политика. Съгласна ли сте? И на страница 6 вие спом, споменавате, че е възможно а, да се изменят договорите в случай, че това се окаже необходимо. Имате думата, госпожо кандидат вице-председател. Да, Както виждате, аз следвам политическите насоки на новоизбраната председателка. Но нека първо да отидем до селските райони, до, е, в планините, в равнините, да стигнем до границите, до гражданите, за да видим какво мислят те за бъдещето на Европа и след две години ще обобщиме чутото от нашите е, граждани. Ако е необходимо да, да извършиме промени в договорите, аз съм готова да го обсъдиме. Так, но за това и парламента трябва да бъде силен, но знаете, че Комисията ще работи като колегиум, като един е, екип. Аз лично ще бъда за а, е, евентуални промени, но нека първо да разговаряме с гражданите и да използваме всички възможности, които са на наше разположение, а да не започваме още от сега дискусията за евентуални промени. Допълнителен въпрос. Благодаря. В такъв случай искам да ви припомна, че този парламент, който е парламент, който представлява гражданите, е приел три доклада за интегриране, доклада Брок, Бресо Брок и до известна степен доклада на Перванш Берес, както и докладите на Верховщат и Рамон Хауи относно а, промените в рамките. Знам, че вие познавате тези доклади. Разбира се, много е важно в рамките на конференцията да се обърнем към гражданите и да ги слушаме, но също така да стъпим на тези доклади. Благодаря за въпрос. Да, аз познавам съдържанието на тези доклади, аз участвах в дебатите и е, споделям написаното в докладите, съдържанието на докладите, но нека да бъдем последователни. Мисля, че има време преди да започнем дебатите по същество. Защото смятам, че вие и ние сме пряко избрани от гражданите и парламента е институцията, която, чието глас трябва да се чуе най-силно. Така че ще продължиме тази дискусия. Аз съм по принцип за. И гласувахме за този доклад и вие също. Следващия въпрос господин Паскал Дюрон, координатор на групата Реню. Благодаря, господин председател, ми, че ми дадохте думата на френски. Госпожо кандидат заместник-председател, казахте, че конференцията за бъдещето на Европа е от огромно значение, че трябва да се стимулира, да се даде нов пласък на европейската демокрация и да се работи повече с гражданите. Казахте, че през ноември ще направите предложение но може би трябва да се промени метода. Може би по-скоро вие тогава през ноември да изслушате предложенията на, ком... на парламента, на нашата комисия, защото ние като представители на гражданите имаме предложения, идеи и ще ви ги представим казахте, че трябва да въвлечеме гражданите. Ами въвличаме гражданите от години вече чрез гражданската инициатива, чрез други инициативи. Но смятате ли, че може да въвлечеме гражданите до там, че те да решат, те да гласуват? Тоест не те да бъдат само изслушани от онези, които после ще вземат решенията. Ако, например, е, създадем един колегиум на граждани в рамките на конференцията. Този колегиум да има правата, които имат институциите. Благодаря. Колега Паскал Дюран, първо искам да те поздравя. Честит рожден ден! And then... And then... And then be... И сега Нека да говорим честно и открито. Всички знаем, че не започваме от нищото, не започваме от нула. Имахме различни инициативи, различни инструменти. Представете си, има 1800 граждански диалога. 200 000 души са участвали в тези диалози. На 635 места са били проведени тези граждански диалози. Но трябва дейността ни да се отвои и отрои. Питахте за гражданите. Имаме инициатива на европейските граждани също така. Четири успешни такива инициативи сме имали. Правото на вода, край на глифозатите, са част от тях. Тоест, имаме инструменти, но трябва да засилим дейността си. И ние, и гражданите. Винаги има сблъсък между представителите и пряката демокрация. Но мисля, че гражданите могат да бъдат чути посредством тези граждански инициативи. Както казах, ако гражданите участват активно, както участваха сега, почти половината от гражданите участваха, което е голямо увеличение в сравнение с години назад, ние трябва да обърнем внимание на този факт. Затова трябва да стигнем до гражданите, да говорим с тях и да чуем какво ги безпокои, да видим какви са техните очаквания. Това е. Така че аз ще слушам, разбира се, вас на първо място. Мисля, че ви говорих по-дълго, отколкото времето, което ми е отделено. Бон аниверсер. Мерси, Честит рожден ден и, на, и от мене. Да, ще продължа, госпожо е, кандидат за местник председател. Вие говорите, споменахте застаряването и ми го напомнихте, между впрочем. Ще се спра на демографските проблеми, но ще ги обсъда от политическа гледна точка. В момента в Европа гвеят студени ветрове. А, някои казват, че европейското коренното християнското настрое, население е, може да бъде заместено от друго. Кажете, кажете, тъй като тук става дума за вашия ресор, за вашия портфел, какво мислите вие по за тези теории? Има ли подобна опасност за заместване на европейските стойности и ценности с други? If I may, uh, if I may uh, reply immediately. Искам незабавно да отговоря. Не вярвам в тази теория. Вярно е. Живеем повече и преди 20 години сме живели с 6 години по-малко. Тоест, е, застаряването на населението е огромен проблем. За това ще говорим по-късно. Обаче, смятам също така, че и намалява ръждаемостта. но сега и темата миграция се включва. Законна миграция. Добре е да има такава. Без законни мигранти пазарът на труда през 2070 година с този темп ще се окаже с недостиг от 25% на работната ръка. Трябва да гледаме дълновидно напред и да планираме. За това е много важен този ресор и за това той се нарича демокрация и демография. Има тясна връзка между тези два термина. Малко по-късно ще говоря за това, тъй като времето ни изтече. Благодаря. Следващия е господин Бозалагер. Заповядайте от групата на зелените последните избори наистина имаше най-голяма избирателна активност. Проевропейските партии бяха подкрепени, особено от младите хора, които искат реална промяна. Госпожо Шуица, част от тази промяна трябва да дойде с организирането на тази конференция. Искам да попитам за потребностите. Как ще участват по смислен начин и гражданите и парламентаристи и как няма да се повторят провалите от миналото. И на трето място, как ще има конкретни последствия, както и промени в учредителния договор, които вече споменаха колегите. Има различни идеи как да се включат гражданите. Част от вас вече ме попитаха как ще подберете гражданите в кметствата, в събирането в общините. Говорих с финското председателство. Те, например, организират законодателната си работа в общинските библиотеки, където се срещат с хората. Подобно на президента Мекрон също, както той подходи. Или пък онлайн. Или пък да отидем в общините, където хората се събират, в кметствата. Има различни подходи. Няма да избираме някого за... Искаме да приобщим всички. Ще чуем хората и след това ще видим какви са резултатите. Трябва да се постигне съгласие по тях, ако няма конкретни резултати. Ако това, което чуем, не стане действителност, то тогава то ще остане само на хартия. Нека да работим заедно и да намерим най-добрите решения. Ще има и съвещателен съвет, председателстван от мен, но и съпредседателстван от някой от парламента. Това е изключително важно. Този път комисията идва не само за да работи с парламента, но стига и до хората. Това послание с високата избирателна активност показва, че гражданите искат да бъдат чути, искат да участват – да бъдат част от европейските политики, което миналото не беше така. Uh, Казахте, че трябва нещо конкретно да се получи, затова ще попитам каква е ролята на този съвещателен съвет според вас и резултатите от тази конференция ще може ли да се превърнат в учредително събрание? Конференция или конвент? Конвент ли? Някой трябва да председателства всичко. Този съвещателен съвет трябва да бъде е, председателстван, пък той ще води конференцията. Ще бъдат серия от конференции из цяла Европа. Това искаме да направим който прояви интерес, който иска да участва. Не мисля, че ще има неприемливи идеи. Ще работим заедно. Ще приемем всички идеи. Ще се опитаме всички идеи да ги превърнем в реални политики. Трудно е, но нека го направим. Гражданите ни изпращат ясни послания. by... Следващият въпрос е на колегата Анеманс от Идентичност и демокрация. Госпожо Шуйца, имам три въпроса към вас от името на комисията АВКО и нейните членове, които са част от групата Идентичност и демокрация. От госпожа Фондер Лайен чухме, че тя иска да ползва ресори, за да се изчистят нещата, тъй като иначе има объркване за работата на комисията. Що се отнася до ресора на гръцкия комисар, там нещата като че ли се изясняват. за нас е неясно какво означава европейски начин на живот. Има всякакви видове компетентности, които са изброени, които ще доведат до пълна какафония и липса на яснота за какво отговаря съответния комисар. Не знам всъщност какво прави госпожа фон дер Лайн. Може би иска да се възползва от това объркване, за да отвлече вниманието от вътрешното разделение в нейната собствена коалиция и всички проблеми с Чинко Естеля или Пет звезди. И всичко това като че ли не доведе до никакво изясняване на това какво се случва между партиите. Госпожо Шуйца, мисля, че названието на вашия ресор също е жертва на това размиване на нещата. Ще имаме комисар по демографията. Едно от най-интересните неща, които се случват на европейския континент в момента е масовата миграция. И виждате, че има нещо като ефекта на доминото върху целия континент, а никой не говори за това. Европейският съюз има политика на отворени врати и има ежедневна дива миграция и диви вълни, които навлизат на този континент. Питам ви, как се съгласихте и миграцията и демографията да върват ръка за ръка? Van één minuut. Ah, ik had al begrepen, vijf minuten. Oké. Okay. Ah, а, не знаех. Мислех, че имам 5 минути. Мислех, че имам 5 минути. Това ми беше така или иначе първия въпрос. Окей, okay, са. I am flexible. Very flex... I see you are very flexible too. Виждам, че подхождате гъвкаво. Господин Анеманс, благодаря ви за въпроса. Не искам да коментирам политическите ви изказвания за коалицията около госпожа Фондерлайн. Нищо не знам по този въпрос. Ако ви интересува европейския начин на живот, има изслушване два етажа по-надолу. Не знам всъщност за какво говорят в момента, но що се отнася до демокрацията и демографията, не мисля, че съм паднала жертва на наименованието на ресора. Демокрация и демография. Не, много е вдъхновяващ този ресор. И мисля, че и в встъпителните си думи го каза. Говорих за изтичането на мозъци, говорих за а, проблемите, които водят до неудовлетворение у хората. Те се изнасят от различни региони, от селата, от а, селски райони към градски райони. Това е проблематично. И това е свързано с а, географските промени също. Демокрацията и е, демографията са тясно свързани. Онези, които остават в селата, нямат услуги, защото затварят болници, почтенски клонове, ав... няма автобуси никъде, както казах в стъпителните си думи. И хората започват да обвиняват демокрацията – и не искат да участват в демократичните институции, не участват в избори, не гласуват, а искаме всички да участват. Поради тази причина организираме и тази конференция за бъдещето на Европа. Искаме хората да участват не само веднъж на 5 години, а да участват ежедневно, ежедневно или онлайн или офлайн. Това всъщност е идеята за моя ресор, но нямам повече време. Short, short question, Кратък въпрос, ако обичате. Ще бъде кратък, да. Чух слухове, че конференцията ще бъде председателствана от господин Ферховщад. Вярно ли е? Доколкото разбирам, сте член на тази комисия. Аз идвам пред вас и в крайна сметка парламентът решава кой ще представлява парламента.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 Европейският съюз не бива да забравя, че е създаден на субсидиарност на единство в многообразието. Ние имаме доклада Тимерманс за активната субсидиарност. Моя първи въпрос е какви са последствията които и полките, които извлякохте от този доклад. И второ, на второ място, ако има допъл... добавена стойност за сътрудничество, вие бихте ли работили в двете посоки? Бихте ли били готови да отдадете компетенции на държавите членки, ако това се окаже разумно? На трето място, червената карта – ако държава членка реши, че дадена мярка е в противовес на субсидиарността, вие бихте ли уважили една червена карта? Благодаря. Това са много трудни въпроси, особено последния въпрос е, е много шекотлив. Но Истината е, че аз заставам напълно за субсидиарността. Тя е много важна, тя е залегнала в нашия договор. Аз мятам, че наистина трябва за малките неща да отговаря държавите членки, за големите неща да отговаря Европейския съюз, като например миграцията и сигурността, но е образованието, социалната защита, тези неща трябва да се решават на държавно ниво. Аз поддържам субсидиарността. Сега, що се отнася до социал... социалния стълб, аз ще отговарям за него. Естествено, ще следа за компетенциите на държавите членки, но в същото време ние може да помогнем или да не помагаме. Ние може да финансираме някои проекти, особено в централните и източноевропейски по-слабо развити държави членки. Сега, имаше жълтата карта. До сега тя бе използвана два-три пъти. Тоест, ако използваме всички възможности на жълтата карта, на зелената карта и евентуално на червената карта, добре, но Нека да говорим за тези въпроси на конференцията за бъдещето на Европа. Ако е, стигнем до дадено заключение, е, каквото, в каквато посока вървите вие, а нямам нищо против. Нека обаче помислим заедно. Господин Буржуа, за уточняващ въпрос. Благодаря ви за отговора. Нито една от областите, които споменахте, всъщност не е изцяло компетенция на държавите членки. Но ето регионалното развитие, образованието, да, там има прерогативи на държавите членки, но принципа на пропорционалност, той буди у мен загриженост. Него ще го вземете ли предвид? Значи, отговор, значи Субсидиарност и пропорционалност. Това са две неща, които ние винаги вземаме предвид. Мисля, че пропорционалността е също много важна. Ние не трябва да налагаме допълнителна тежест на никого и то най-вече на, на местната власт. Аз бях кмет, бях много популярна и зная какво е човек да работи на местно равнище. Знам, че трябва да има определени компетенции, за които да отговаря местното ниво и зная какво значи пропорционалност и субсидиарност на местното ниво. Те не бива да бъдат отнемани. The last speaker of the first round is uh, Mr. Elmer Scholz in name of the GUE group. You have the floor. Последният оратор от първия кръг, господин Шолц. Благодаря, господин председател. Добре дошли, госпожо заместник председател. Много неща бяха казани. Явно конференцията на бъдещето на Европа е новата магическа дума и инструмент да демократизира отношенията в Европа, но демокрацията е нещо конкретно и демокрацията според мен трябва да бъде винаги включваща. Вие много говорихте, много говорихте за селските райони, за предизвикателствата, които проистичат от демографското развитие в обществото. Но е, мен ме интересува тази конференция съвсем, съвсем конкретно. Как виждате представителите на гражданите, Европейския парламент, как виждате нашата роля при формирането на конференцията при избора на инструментите Смятате ли да ни подкрепите? Смятате ли да подкрепите и участието на националните парламенти и, и гражданското общество? И трябва освен това да се работи и с съвета. Мисля, че този общ включващ подход трябва да е водещ при конференцията. Господин Шолц, благодаря ви за въпроса. Наистина е интересно наблюдение. Аз казах някои неща, но не можах да обясна цялата концепция. Наистина, всеки ще бъде включен в работата по конференцията. Казах, че да се слушаме е много важно. Трябва да, да се слушаме взаимно и да се разбираме и да вземеме заедно решение. А, националните депутати, те ще бъдат включени. Естествено, аз казах и на господин Буржуа, че трябва да използваме всички налични инструменти. Така че да, националните парламенти, те ще участват, и неправителствените организации. Знаете ли, вчера получих едно писмо, подписано от стотици различни неправителствени е, организации, които искат да участват в конференцията. Аз се срещнах преди няколко дена с някой от тях. Така че наистина гражданското общество ще играе огромна роля. Аз не съм против тази идея. Аз ще ги включа всички, но заедно с вас. Защото не бих... Бих искала концепцията, обхвата, графика да бъде плод на наши съвместни усилия. Спомням си, че понякога има разнобой между парламента и комисията, но в този случай аз съм на ваша страна. Много е хубаво, когато повече комисари са били депутати преди това. Добре, е, продължавам с още един въпрос. Съвсем конкретно за Брексит. Какво, какъв ще е нашият приоритет? Ще защитим ли правата на гражданите и бъдещето на Европа? Какъв ще е механизма след Брексит, как ще работим с гражданите на Северна Ирландия? Това са 1,8 милиона граждани. Как ще осигурим как ще осигурим пътя обратно на тези хора към европейско членство? О, това е нещо съвсем различно от това, което очаквах. Нека говорим обаче за европейското гражданство. Ние имаме резолюции и споразумения. Имаме резолюциите от миналия, от този мандат. И за нас винаги гражданите са били в нашите сърца, в средата, в центъра на дневния ни ред. Последната препоръка на тази комисия – беше всъщност едно писмо до всички държави членки. И обясниха какво ще е състоянието на нещата, ако Брексит се случи без споразумение. Аз много се надявам, че ще има споразумение. Ние говорим за Ирландия, за Северна Ирландия. Ние вземаме предвид развитието под този проблем. Ние казахме, че ще сме щедри, но щедростта няма да е достатъчна. Ние искаме да осигурим правата на гражданите, както на британските граждани в Европа, така и на европейците в Великобритания. Point, for, for, for European... Благодаря, защото за казаното от вас, защото за нашата комисия правата на европейските граждани живеещи в Обединеното кралство и на британските в Европа е от огромно значение. Сега преминаваме към втория кръг въпроси и отговори. 18 оратора, също представители на различните комисии, включително Емпъл и ФАМ. Добър ден, госпожо кандидата комисар. Благодаря ви за отговорите, за писмените отговори. Всички всъщност задаваме практически едни и същи въпроси. Какво ще бъде бъдещето на Европа в рамките на тази конференция. И аз ще направя същото, но ще се спра на един проблем, който не беше засегнат до сега. Става ролята на парламента, на комисията но необходимо е да достигнем наистина до държавите членки. Радвам се, че в началото на мандата ще посетите всички държави членки. Но дали другите членове на Европейската комисия ще направят същото? И има ли някаква вече някаква идея, някаква виждане на как да се ангажират вътре в самите държави членки? защото знаете, че в някои страни имаше малка активност, включително в моята роднина. родина. Благодаря, господин Билчик. Казах, че това наистина е едно от, един от приоритетите на новоизбраната председателка на комисията да се посетят всички държави членки и то повече от веднъж. Ние ще посещаме посетиме държавите членки, ще разговаряме с гражданите, ще ги изслушваме. Това не означава само, че ще имаме срещи и ще изслушваме депутатите в тези държави членки, но ще излезем извън градовете, извън столиците, защото смятам, че добре е да посетиме големите градове, но още по-добре е да стигнем до селските райони, до отдалечените райони. Мисля, че настоящата комисия не направи достатъчно в този смисъл. Мисля, че ние трябва наистина да се опитаме да видим какво а, е а, мнението на нашите граждани. Ако, разбира се, бъда избрана. Да, наистина, това, това е упражнение, което не трябва да се фокализира тук в Брюксел и да се извършва тук в Брюксел. Но моя въпрос е как ще е, включите и въвлечете гражданите от страните кандидатки, защото и те биха би трябвало да могат да кажат своята визия за бъдещата си съдба за Европа. Разбира се, в, може би в, тази, в този конвент има място за държавите кандидатки. Така че как ще въвлечете гражданите на държавите кандидатки, защото те също имат право да се произнесат. Да, интересен въпрос, господин Балчик. Аз, знаете, идвам от страна, която ратува за разширяване на Европейския съюз. Но ще има различни формати, различни конференции с тези граждани. Те няма да участват в тази конференция. Аз съм от а, страната, която последна се присъедини към Европейския съюз, но а, кандидатите няма да участват в тази конференция. Знаете, че в в Страсбург каниме ръководителите на 27 те страни, разговаряме с тях за бъдещето на Европа. Така че за тези страни ще има конференции в други формати. Благодаря, господин Ричард Корбет. Имате думата. Благодаря, госпожо кандидата комисар. Да, е, искате да има един широк е, дебат за бъдещето на Европа, но това ще доведе неизменно до обсъждане на някои държавни ръководители, които разпространяват фалшиви информации, които мамат, заблуждават, ще се стигне и до Брексит. Какво ще направите, за да бъде по-добра информацията, по-правилна информацията за функционирането на Европейския съюз в рамките на тази конференция? Благодаря, господин Корбет, за този въпрос. Да, Трудно е да спреме някой да говори, в крайна сметка. Ние сме едни отворени общества и не можем да попречим на никой да се изразява. А, има различни политици, различни с различни подходи те се опитват да приканат гражданите да гласуват за тях, така че това е един голям проблем, но, но ня, някои политици, когато се върнат по, в а, родината си, казват обикновено, ми Брюксел е виновен за всичко, Брюксел налага нещата, а, а когато са в Брюксел, се съгласяват с решенията вземани тук. И всъщност те са онези, които на практика е, разпространяват е, заблуждаващи и е, клеветни е, новини за Европейския съюз. Така. Не искам да споменавам тези, които се опитват да убеждават гражданите, но, но хората им вярват. Популизма се радва на подкрепа, но нека да не навлизаме в подробности, нека спра до тук. Um, как, например, ще подходите към, да речем, премьер на държава членка, който, да речем, произвежда дезинформация за Европейския съюз. Как бихте предложили да се постъпи с него? Ами точно това казах. Някои премиери на държави членки и точно това правят. Те могат да казват каквото си искат, те са свободни, но важното е дали някой им вярва. Гражданите дали им вярват. Казах го. Казах, че... I, I don't, I don't. Не, не, не съм. Не съм съгласна с вас. Трудно е да ги спрем, тъй като има различни канали. Знаете, има социални медии, всичко е открито и отворено, могат да кажат каквото си искат. И в крайна сметка всичко е в ръцете на гражданите, да вярват или да не вярват. Но с тази конференция за Европа можем да говорим за това и поради тази причина искаме да говорим с гражданите. Това е една от причините да говорим с гражданите. За това ще създадем тази конференция. Това е една от причините. Ще повторя. Това беше идея на президента Макрон, но всички я приехме, защото това е добра идея. Трябва да се говори. Живеем тук в Брюксел, изолирани от хората. Трябва да говорим с хората, да казваме истината на всеки един, лично, може би не лично, но... Е, въпрос на господа, госпожа Пагазара от Тунда. Благодаря, господин председател. Добре е да си задаваме въпросите, въпроси свързани с демографията. Това означава застаряване, но това означава и е, подпомагане на, е, на, на семействата, на раждаемостта. Но не, не се вземат предвид различ, различията, разнообразието на семействата и политиките като цяло заклеймяват на практика жените, които искат да имат деца. Политиката не трябва да бъде манипулирана за, с идеологически цели. Надявам се, че няма да го направите. Какво смятате за архаичните политики на раждаемост и как смятате да имате, да, да съчетаете демография с разнообразието на семейната клетка днес? Благодаря ви за този въпрос. Да, със сигурност този ресор няма да бъде обект на злоупотреба за това, което казахте. Казах го и в началото, какви са идеите ни. Наговорим за ръждаемост. Искаме да работим по семейната политика или политиката за семейството, но всичко зависи от определението за семейство. Няма да стигнем чак до там, но съчетаването на професионалния живот с личния семейния живот е нещо много важно. Това е част от моя ресор. Ако ме слушахте внимателно, в моя ресор са защитата и закрилата на детето, баланс между професионалния и личния живот и застаряването. Всички са включени. Това заедно с селските райони. Включваме всички, приобщаваме ги и това няма нищо общо с консервативните определения на демографията. И какво мога да добавя друго? Всичко, което правя, ще бъде на базата на картиране. Тоест, ще използвам данни и на базата на данни всичко ще почива върху конкретни доказателства и аргументи. Няма да започнем да прокарваме законодателство, без да имаме конкретни данни, които да се получат от Евростат. Мерси, мадам ла комисар. Благодаря, госпожо комисар. Радвам се, че ще има нова дефиниция за семейството, защото като депутат в Европейския парламент, вие винаги бяхте против правата на жените, против сексуално-репродуктивните им права, а като депутат депутат по демографията, вие ще трябва да работите с комисарите, които ще отговарят за здравеопазването и равнопоставеността, които поеха ангажименти за защита на сексуално-репродуктивните права и на групата ЛГБТИ. Как ще намерите общ терен за работа? Thank you for your, next, for your question. Благодаря за допълнителния въпрос. Разбира се, че ще си сътруднича с всички колеги, особено с колегата, който отговаря за равенството. Госпожа Дали. Да, ще си комуникираме, но ние действаме колегиално, ще работим всички заедно, ще работим прогресивно, достатъчно прогресивно, за да защитим всички. Няма да има дискриминация в учредителните ни договори, така че няма как да имате съмнения. Ако имате предвид как съм гласувала в миналото, винаги е имал друг проблем. Никога не съм имала нещо против децата или правата на различните полове, винаги бюджетни ресурси или нещо друго което е било неприемливо, а не е било свързано с половете и равенството на половете или правата на половете. Винаги съм била за. Аз съм жена. Имам дъщеря. Имам внуци. Две внучки всъщност. Как мога да направя нещо, което да върви което да върви срещу правата на пола. Когато говорите за ЛГБТИ, там също има дискриминация. Ако някой днес, ако някой днес е срещу тях, това е дискриминация. И това няма нищо общо с личните ми вярвания. Всичко ще бъде в колегиален дух в комисията. Now, Господин Здеховски от НП член на Комисията по заедостта. Заповядайте. И пани комисарско в ръце. Благодаря, господин председателю. Госпожо кандидат за комисар, 2017 година 19% от населението са били над 65 годишна възраст. Вашият ресор включва застаряването, възрастните граждани, как възнамерявате да въвлечете възрастните хора в по-активен начин на живот? Много хора на тази възраст смятат, че има много пречки пред тях, които ги възпрепятстват. И така те не могат да участват дори активно в ежедневния живот. Аз бих започнал разговори с държавите членки. Може би това не е в компетентността на Европейската комисия, за да се преодолее този проблем и да се подобри положението на възрастните в обществото. Благодаря ти, Томаш, за този въпрос. Както казах в самото начало, живеем по-дълго и сме по-здрави днес. Това е една възможност. Трябва да се радваме, че имаме такава възможност, но може да бъде и предизвикателство за обществото. Казах, живеем повече. Последните 20 години сме спечелили 6 години. Не казвам тежест, но това е нещо допълнително за здравните системи, за пенсионните системи и трябва да видим как да включим тези хора в обществото. Има гражданска економика, която може да въвлече тези хора на пазара на труда. Има много институти, които можем да развием заедно, за да може тези хора да се чувстват активни. Това е и идеята на Генерална дирекция заетост и Комисията по заетост. Please. Thank you very much for... Благодаря за конкретния отговор. Uh, about... Следващият ми въпрос е за един елемент от вашия ресор, който е децата и правата на децата. Искам да попитам как е положението в Европа, особено в някои страни. Децата се взимат и се дават на приемни родители. Имаше голям скандал в Норвегия, където и други скандали има. Съда за правата на човека критикува това, е този случай с Барнер Вернет и неприемливи, напълно неприемливи са тези действия. Това трябва да се обсъди с нашите норвежки партньори и приятели. Томаш, for... Томаш, благодаря ти за въпроса. Не съм запозната с този случай. Говориш за закрилата на детето, които са част от е, моя ресор. Казах, че това е много важно. Децата, застаряването и, и е, баланса между личен и професионален живот. Ще се погрижа за тези три теми. Искам да ви благодаря за една инициатива, която е гаранцията за детето. Аз работих по тази инициатива заедно с комисар Смит. Много е важен този инструмент. Ще се погрижим за децата, които живеят в бедност. Не е ли ужасяващо, че днес всяко четвърто дете живее в бедност. Трябва да видим как да разработим. Това времето ми изтече. And now, Mrs. Mia Petra Kumpulanatri, SND Group. А сега <clears throat> от името на социалистите и е, демократите госпожа Компула Натри. Благодаря, Много нови идеи имаме за конференцията и за нашето бъдещо евентуално сътрудничество. Демокрацията не е само гласуване, а и включване в обществото. Така е, всеки трябва да има възможност да участва, да живее в едно общество, независимо от къде хората идват, независимо какъв е техния пол, независимо от религията им и убежденията им. Но Предизвикателството е, че много, все повече граждани се чувстват отлъчени, изоставени, загърбени и това води до връжда към някои мълцинства и особено към жените. Един основен елемент във вашия ресор е те, да осигури тези, които се чувстват изоставени, да бъдат включени отново и всички да се чувстват добре в Европа, сигурни в Европа. Член 2, член 2 от договора за Европейския съюз постановява, че Европейския съюз е основан на човешки права, на зачитането им и на върховството на закона. Моят въпрос е как ще включите по-добре малцинствата в нашето общество? Благодаря за въпроса. Това е много важен въпрос, но истината е, че включването, включаемостта е залегнала като насоки на бъдещата комисия. Аз също мисля много за малцинствата, защото малцинствата са голяма част от нашето общество всъщност. Естествено е, че те не биват да бъдат изключвани. Вие говорихте и за тези, които са загърбени. Кои са те? Кои са изостаналите? Това са хора, които са или в сел, селските райони, или в някои части на нашия съюз, където имаме феномените или миграция, или изтичане на мозъци. Това са хората, които се чувстват изоставени. Те не искат да участват. Демокрацията не е само гласуване, демокрацията е участие. И това е точно което казвате вие. Ако искате да участвате, то тогава вие искате да бъдете включени, така че наистина бъдете спокойни, ние ще се погрижим за малцинствата, независимо за кое точно малцинство става дума. Тази комисия, вие споменахте член 2 на договора, нашата комисия ще се основава на него във всички случаи. Благодаря. Инициативата за конференцията на Европа се основава на идеята, че европейските граждани трябва да имат възможност за влияние. Мислите ли за покана за гражданското общество, за младежки организации в тази конференция? Вие няма да изключите Надявам се хора, които работят за сексуалните мълцинства или пък хора, които работят за други мълцинства, мълцинства свързани с сексуално-репродуктивните права. Интересуваме да чуя и, пра, и, ва, и вашето становище за хората, които работят за право на аборта. Сега само един доклад за прилагане след, само след една година имаше един доклад, който говореше за проблеми при финансирането, но това не оцветява моето отношение към които и да е малцинства. Сега вие вие ми казвате да обещая нещо. Аз си мислех при подготовката, че не бива да обещавам много, но това мога да обещая. Да, мога да се погрижа за мълцинствата. Сега, господин Фройнд е следващият оратор. Uh, Благодаря за вашето присъствие днес тук. Когато мислим за бъдещето на Европа, аз лично мисля за Моне, за Луис Вайс, за други велики европейци. Аз мисля за истински европейски избори, за истински транснационални списъци за, истински, за истинско върховенство на закона, за равни права на мъже и жени, за хетеросексуални, хомосексуални хора, за институции без корупция. За това мисля. Госпожа фон иска да следва тези ценности, но вие гласувахте през последните години точно против тези ценности. Вие гласувахте против е, задействане на процедурата против е, Унгария за, е, по смисъл на член 7. Гласувахте против много други неща. Как ще усъвместите това си поведение до момента с вашата настояща мисия и как ще защитите тези ценности и мислите ли, че бихте сменили гласуването си по тези щекотливи въпроси от миналото? Благодаря за този въпрос. Аз вярвам в върховенството на закона. Сега, вие споменахте примера за задействане на член 7. Естествено, че вярвам във върховенството на закона, но този доклад с Аржентини бе по инициатива на парла, парламента. А за доклада за Польша беше провокиран от комисията. Аз все още смятам, че комисията трябва да е неутрален арбитър и за това аз и моята делегация гласувахме против. Нека уточни това съвсем ясно, но споделям вашето опасение – че има е, много сериозни нарушения на върховенството на закона в тази страна. Споделям вашето, вашата оценка, но зная, че, че, че въпросът се разглежда от Европейския съд, но е блокиран от съвета. Вярвайте ми, аз вярвам в закон, във върховенството на закона, но има някои проблеми с моята страна, която е съседна на съответната страна, която споменавате вие. Така че, както казах и, в, и на миналия оратор, не е лесно човек да е бил депутат в Европейския парламент и да се окаже от страната в един момент на комисията. Но така или иначе в комисията ние ще гласуваме единодушно, ще сме колеги. Така че не се съмнявайте в моето отношение към върховенството на закона. On, on, on you... Uh, За ролята, която искате да, да играете в конференцията, през последните години вие Говорихте, че имаме различни доклади. Имахме тези, този доклад за, напетимата президента. Вие говорихте за различните инициативи на комисията. 200 хиляди души бяха покрити от консултацията за бъдещето на Европа. Държавни и правателствени ръководители говорят по този въпрос. И ние сме изправени пред е, влиянието и на лошото данъчно облагане на големите корпорации, на кли, климатичните про проблеми и цифровизацията. Как да защитим нашата роля, поставени между Китай и САЩ? Мислите ли, че е разумно да проведем едно такова двугодишно слушане или просто трябва да се действа? И да се използват инструментите, залегнали в договора. Какво смятате, че най-бързо би ни помогнало да действаме, ако използваме трите най-важни инструмента от договорите? Кои биха били тези три най-важни инструмента според вас? Ако ме питате директно, аз ще отговоря директно. Мисля, че климатичните промени са много важни. Господин Тимерманс има ресор, който е, може би, най важния Така виждам аз нещата. Цифровизацията. Това е също нещо много важно. Трябва да почнем от там, но не мисля, че трябва да променим договора или или договорите, за да действаме. Може да действаме още сега. Аз съм. Аз не искам да налагам нищо. Аз съм сигурна, че новоизбраната председателка няма да и иска да предлага непосредствени промени на, на договорите ако може да използваме наличните инструменти. Ако, ако гражданите искат промени, добре, вие сте гласът на гражданите, добре, но нека видим на къде ще се развият нещата но цифровата, цифровизацията, климата, това са много важни неща и може да направим много с настоящите договори и настоящата архитектура. Следващата госпожа Франс Жаме от Идентитет и демокрацията. Имате думата господин председател, госпожо кандидат комисар. Ще говорим за демокрация и демография тази вечер. А какво да кажем за тази институция, която не позволява на народите да решават своята съдба, като им налага брюкселската декрокация? Например, мерките срещу Полша и Унгария, когато полските и унгарските граждани отказаха да приемат мигрантите, които им налагаше Брюксел. Така че първият ми въпрос към вас, госпожа кандидат комисар, дем, дем, демокрацията е важна за народите. И тя означава, че народите имат прав, правото да разполагат със себе си. И второ – застаряването. Ами защо в такъв, в такъв случай да няма истинска политика за подкрепа на семейството, вместо да подкрепяте иммиграционната политика? You, Благодаря, госпожо Жаме. Началото казах че винаги има някакъв сблъсък между институции и преката демокрация, но вие сте представители на е, гражданите, вие сте техния глас, вие е, изразявате техните идеи. А, но, а, за, но ние трябва допълнително да отидеме да чуеме какво им искат да кажат хората, защото не можем да ги чуеме само веднъж на 5 години. А, сега. Не виждам проблема, свързан с демографията и ръждаемостта. А, и как го свързвате с иммиграцията? Аз мисля, че е, законната иммиграция трябва, е нещо добро. в моята страна Моята страна, знаете, е, а, е, заобиколена с телена мрежа. Всички освен при нас а, може да се. Само при нас може да се влезе. Независими дали са мигрантите законни или незаконни. Но мисля, че това също ще бъде в обхвата на конференцията. Добре, преди малко споменахме за големия дебат. ви искате гражданите да бъдат в сърцето на този дебат, но когато иранците гласуваха против Европейския съюз, ги накарахте да гласуват втори път, когато швейцарците отказаха някои разпоредби чрез референдум, им извихте ръцете, когато Същото въжеше и за Дания. Много странно възприятие за демокрацията. Кога най-после ще бъдат уважени, зачетени правата на хората, мнението на хората? Кога най-после в тази институция ще бъде, ще има демокрация? We'll understand that I cannot agree with everyone. Не мога да бъда съгласна с всички, които вземат думата и не съм съгласна с вас. А, вашите граждани са ви избрали и те реагират чрез вас. Вие сте представители на, на над 500 хиляди 000 граждани. Вие не сте само представителка на а, гражданите а, от вашият а, избирателен а, район. Вие сте представител на 500 милиона граждани. The next speaker is Helmut Göking. Господин Герта Буржуа от Екаре. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Шуица, за вашето изказване. Ще разгледате данните от, данни от Евростат, но са необходими и повече данни, за да имаме представа за цялостната картина на демографията в Европа. Не смятате ли обаче, че всички статистики трябва да се вземат предвид? Те може би тогава ще покажат, че все повече е, хора в Европа не могат да се справят. <coughs> Все повече хора обедняват. Младите хора не могат да създадат семейство, просто защото не могат да си го позволят. Какво ще направите против бедността? Какво ще направите, за да укрепите семейството и да щупите тенденцията, по която се развива демографията в момента? Thank you. Said uh, everything which I will do on the Действията в областта на демографията ще стъпат на данните от Евро, Евростат. Ще видим какво, е, с какво разполагаме, какво ще получиме и ще направиме картиране на Европа и на основата на тези данни ще предприеме дейности. В първите 6 месеца, съгласно писмото, възложителното писмо, ще направя кар- картиране и ще се отчета пред комисията. Доколкото разбирам, Евростат има, разполага с много добри данни и ще имат и нов подход на събиране на данни. И а, регламента за социалните статистики ще им помогне за събиране на наистина качествени данни, които ще ни бъдат необходими. А както казах, важното е борбата с бедността, европейската баланса между личния и професионалния живот, но всичко това е и в прерогативите на държавите членки, т.е. държавите членки имат компетенции в много от тези области и чрез европейският семестър ще им помогнем чрез препоръки или чрез използвайки други инструменти. Функционират? Окей. Okay. Е, Извинявайте. За мен обаче това е малко, прекалено малко. Мисля, че Европа трябва да даде а, рамковите условия. Питам ви съвсем конкретно. Бихте ли застанали за допълнителни средства за децата, за детски това, което предлага нашата партия. Бихте ли създали рамкови условия за борба против демографското, демографското развитие? Бихте ли подкрепили тези хора, които живеят в бедност? Това са 25%, които това са хора, които не могат да осигурят добър живот и образование на децата си. Какви какви други източници, освен Евростат, ще използвате? Ние не смятаме, че Евростат е достатъчна, така че е, е, предоставя достатъчна информация, така че кои обективни източници на информация познавате, освен Евростат? Първо, нека да ви припомня за Евро... Европейския стълб за социални права. Той е от огромно значение. Държавите членки имат компетенции в някои области, но ние трябва да създадеме минималните стандарти и това и ще направиме. В рамките на социалният стълб има около 20 на различни дейности, които ще спомогнат за това баланса между личния и професионалния живот, грижите за възрастните, е, обучение по време на целия живот. Е, различни са е, дейностите, които приехме тук в парламента през 2017 година Кинга Гал. Uh, в стъпите си думи, uh, здравейте първо, споменахте демографските промени, Знам, че във вашата страна, Харватия, сте участвали в мониторинг и изпълнение на национални политики в сферите, свързани с закрилата на семейството. Смятате ли, че развитието на такива политики за семейството могат да помогнат да се преодолеят демографските предизвикателства, пред които е изправена Европа по-настоящем? Благодаря ти, Кинга, за този въпрос. Както знаеш, намалява работната сила в Европа. Вече казахме нещо по този въпрос. Ако нещата останат така, 2070 година очакваме 10% по-малко работещи, ако нещата останат същите. Съотношението между хората в работеща възраст и хората на пенсионна възраст също ще се влуши и затова трябва да направим нещо. Обедена съм, че политики, които стимулират семейството, също ще намерят своето място и тези политики ще изиграят своята роля в този контекст. Когато говоря за баланса между личен живот и професионалния живот, това също означава политики за насърчаване на семействата. Трябва да намерим по-добро работно време, по-добра инфраструктура за майки и бащи, независимо от тяхната семейна роля. Семействата, жените трябва да работят повече, защото има, инфра, да има инфраструктура, да има детски заведения. Затворен е този кръг. Защо не? да няма политики, които да насърчават семейството. Аз съм за това. И това е един от ключовите стълбове или ключовите цели на Европейския социален стълб. Нужно е също да се споделят практики за към европейско ниво, ако те са се доказали на национално ниво. Забравих да ви кажа, че има финансиране за такива неща. 2,2 милиона евро са отишли за такива политики, за насърчаване на семейството, за грижа, за и така нататък, за всички тези политики аз съм за пазара на труда и за това жените да присъстват на пазара на труда, да има инфраструктура за децата им. Е Следващата госпожа Пагаза Тандура от Риню. Благодаря. Председател Таяни демокрацията се, се, под, се строи на демократични човешки направа. Плурализъм и свобода на словото. Това са и стълбовете, които ни бранат от авторитаризма и от диктатурите. Затова съществуват членове 2 2 и 7. Защото ако има някакъв риск, да можем да действаме, за да се защитиме. Затова е член 7. Това е член за защита на човешките права и на правовата държава. Обаче, в Унгария имаме заплаха от ултранационализъм, от а, диктатура, от а, антилиберализъм. Какво ще ни кажете по въпроса? Благодаря за този въпрос. Много е важен този въпрос. И съм сигурна, че трябва да говорим по този въпрос. Но няма дебат по членовете, записани в учредителните договори. Тези членове трябва да се спазват. За мен е много важно да се грижим за върховенството на закона. Казах го. Казах го в една от тези страни, няма да я споменавам тази страна, има сериозно нарушение на върховенството на закона като принцип. Аз също съм силно обезпокоена, подобно на вас. Но мисля, че трябва да говорим за това. Това сега е тема и в съвета. Ще видим съвета какво ще каже. Една от причините е да започнем да говорим за, за квалифицираното мнозинство е тази. Otra pregunta? Друг въпрос. Втория ми въпрос за демографията. Ще... А, имаме... А, изправени сме пред а, а, обезлюдаване в Европа, в Испания. Най- най ни кмет е в а, Люмпа. Той е кмет на, 30, на едно село с 30 граждани. Друг е производител на вино, който се опитва да, да продава своето вино извън Европа. Но, но за това има, има нужда е, от интернет, защото не може да го продава на 30 си съграждани. Така че в селските райони трябва да има интернет за всички, за да може тези райони да се развиват като всички останали. Many... Да, знам, че има много региони, които нямат интернет. Спомням си в едно от изказването господин Юнкер каза, че всяко село ще има безжична връзка. Сигурно си го спомняте. Това беше в една от речите за състоянието на Съюза. Това трябва да бъде нашата цел. В момента не е лесно обаче. Има една идея, Wi-Fi for all, безжичен интернет за всички. Тя се развива, все по-добра става, но знам, че има региони без интернет и хората ще си тръгнат, ако няма такава инфраструктура. Поради тази причина няма да посещаваме само столиците, ще посетим селските райони, ще говорим с хората, ще създадем инфраструктура. За това казах, че се затварят улици, извинете, училища, затварят се болници, спират автобусите по селата. Трябва да се създаде инфраструктура. Но когато създадем инфраструктурата, то тогава обаче няма работни места. Има един град в Харватия, Вуковар, който беше напълно изграден след е, войната, подновен. Насякъде имаше интернет, имаше къщи, домове, построени, но тези хора какво да работят? Нямаше работни места. Много е сложно това упражнение. Комисарят, който отговаря за сближаването, е много важен в този смисъл и трябва да работим в тясно сътрудничество. Аз сама нищо няма да мога да направя. Всичко трябва да се прави заедно с другите колеги. Разбирам проблема, защото знам много региони, като региона, който вие споменахте в Испания. Такива има из цяла Европа. Но задачата в писмото беше да картирам. За следващите 6 месеца това е задачата ми, да направя карта но ще работим веднага след това.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 Въпреки усилията на Европейския съюз за 20 години, е, въпреки тези усилия не можа да се намали бедността от 20%. Според Евростата 100 милиона, 100 е, хиляди, извинявайте, 100 милиона граждани живеят в бедност. Вие би трябвало да дадете на тези хора надежда. Преди 20 години вие сте били учителка, живели сте на 60 е, квадрата в един блок и сте карали е, старо Рено. Днес имате една вила, е, е, е, яхта, три коли и два и два апартамента. Може ли да ни кажете рецептата за този не може да се говори за пари и за миналото. Има решение на Комисията по юридически въпроси, че конфликт на интереси няма. Така че въпросът трябва да е по съдържание. Е, въпросите трябва да бъдат. Трябва да е ясно. Всеки е свободен, разбира се, но не може да има въпрос, който да не е по същество на изслушването. I can answer. I, I don't. I don't mind answering. Why not? We are open. Няма проблем. Ще отговоря. Аз съм открита. Последното изречение не ви чух. Попитах ви, попитах ви дали можете да споделите с нас, европейците, вашата рецепта за патент за този успех. Dankeschön, Mr. Sonnenborn. Благодаря за този въпрос. Ще продължа на английски. Uh, Вие не говорите точно. Това не са факти. Вдъхновили са ви някои статии, които не са верни. Ще направя всичко възможно, всичко, което е по силите ми, този ресор да бъде успешен. Каза го в встъпителните си думи. Като говорите за мен преди 20 години, това не е вярно. Не е вярно. Няма да навлизам в подробности, защото ще бъде под достоинството на този парламент да говоря къде съм живяла, какво съм правила. Преди 20 години живеех в семейния дом Мъжът ми е капитан на кораб. Пътуваше с товарни кораби, големи кораби, които пренасят контейнери. И напоследък круиз кораби. Беше му добра заплатата. Ако искате да знаете, моята декларация за финансови интереси винаги е била прозрачна, открита и е отговаряла на правилата на институцията, в която съм работила – дори когато бях кмет на Добровник, когато бях член в Хорватския парламент, когато бях член в Европейския парламент. Декларацията ми за финансови интереси е била ясна. Всичко, което искате да питате, винаги е било ясно, прозрачно, законно и отговаряло на правилата. И на моето семейство се е жертвало за всичко това. Не може да си представите какво означава да бъдеш капитан, морски капитан на кораб и да пътуваш по цял свят на всякакви видове кораби но не искам да вълнувам тук никого, да... всичко е точно, вярно и отговаря на закона. И ще направя всичко възможно да изпълня задълженията си, описани във възложителното писмо, за да може да помогна на гражданите, онези, които са бедни, които са изоставени, за да живеят те достойно. Мисля, че 5 години ще бъдат достатъчни, за да им помогна. Please. Ich habe eine Nachfrage. War es ein Renault? Беше ли Рено 4 или Рено 9 колата, която карахте тогава? You know what? Вижте. Лодка беше. Благодаря. Now, Рафаел Груксман, група социалист. И така, сега от името на социалистите и демократите, следващият оратор. Благодаря, госпожо. Вие бяхте европейски депутати, както колегата Фрънт. А, така се върнах се към вашето минало. И наистина вашето начин на гласуване е много спорно. По доклада с Аржентини за задействане на член 7. И това ще бъде малко в противоречие с демократизирането на европейските институции. И вие говорите днес за Европейската комисия като за неутрален арбитър. Може ли Европейската комисия да бъде неутрална по европейски въпроси? А какви конкрет, какво конкретно можете да ни кажете? Какви действия ще предприемете, за да се задейства и действа ефективно член 7. Днес вече не е време за думи, а за дела. Как ще, какви са конкретните неща, които ще направите, след като не сте си променили мнението по член 7 и доклада с Аргентини? Може би не ме разбрахте. Аз вярвам във върховенството на закона и казах, че вярвам в комисията като независим арбитър. Сега, бидейки комисар и заместник председател, аз естествено ще следвам решенията на кол... колегиума. Така че не смятайте да се съмнявате в моите убеждения, Но да видим какво ще каже съветът и съдът. Европейският съд. Това е за момента. Но когато въпросът се разисква в комисията, то тогава, бъдете сигурни, аз ще действам според насоките на комисията. Благодаря. И ще продължа и въпроса на колегата Диран от Реню. Относно теориите за заместване на едно население с друго. Можете ли да заклеймите политическите лидери и по-специално унгарското правителство и неговия ръководител, когато те е, заявяват, че европейско, европейските граждани ще бъдат заменени с мигранти. И втори въпрос защото не беше ясно. Каква е вашата позиция по правото на жените да абортират и а, семейното планиране? Благодаря. Никого не искам да осъждам, защото нямам капацитета да осъждам, нямам правото да осъждам когото и да е. Но, както казах, бих действала в духа на комисията и според е, нейните насоки. Не се безпокойте за това. Говорите за миграцията. Каза, винаги съм казвала, аз съм за легалната миграция. За това смятам, че е важна работата по директивата за убежището. Сега за, за бортите. Мисля, че личните убеждения – на едно лице не са релевантни за неговия по за неговата работа. Но абортите спадат в компетенциите на държавите членки. Това не е наша компетенция. Аз какво смятам не отсветява моята работа. В моята държава абортите са легални, ако това ви интересува. Аз самата бях главен застъпник за ратифицирането на Истанбулската конвенция в моята страна. Аз загубих някои консервативни гласове, но аз рискувах, защото аз съм против насилието срещу жени. Аз се застъпих за ратификацията на Истанбулската конвенция в моята страна и тук в парламента. Нямате причина да се съмнявате в моите бъдещи дейности. Благодаря. Господин Александър Йорданов от НП. Господин председател, уважаемо госпожо Шуйца, моят въпрос е в контекста на идеята за конференция за бъдещето на Европа. Той частично бе засегнат от колегата Корбет. Има европейски държави и лидери в тях, които оправдават собствените си неуспехи в управлението с решения, които са взети или не са взети, както те обичат да казват, в Брюксел. Въпросът ми е, как планирате да преодолеете феномена на хвърляне или прехвърляне на вина върху Брюксел? Възможни ли са конкретни мерки, които да ограничат тенденцията национални политици да си приписват заслугата за всички положителни постижения на Европейския съюз, от една страна, а от друга да критикуват и да обвиняват Европейската комисия и дори Европейския парламент едва ли не за всички проблеми, които възникват в техните държави. Благодаря. Благодаря, господин Йорданов, за вашия въпрос. Ако си спомням добре, имаше в Сибил през май среща на държавните правителствени ръководители и тогава говорихме точно по този въпрос, как лидерите, как лидерите се държат в къщи и как в Брюксел. Наистина така е. е. Обвинява се Брюксел, когато са си в къщи, а в Брюксел е, се молят за средства. Средствата, когато текат от Брюксел, са добре дошли, но политиките понякога не са. Аз не съм съгласна с това поведение. За това имаше голям дебат е, тогава на тази среща и това беше публичен дебат – мисля, че всеки политик трябва да е отворен, абсолютно честен и да казва на гражданите е, каква е политика преследва и зад какво застава. Това е моята, е, те, моята теза. Благодаря, е, госпожо Шуица. Аз по-скоро ще изразя мнение, отколкото въпрос. Мнение в смисъл, че нашия съюз ще има бъдеще, когато гражданите поемат наистина своята отговорност и не избират за национални лидери популисти. И си мисля, че ако това не стане, бъдещето в момента ни го демонстрират някои политици в Великобритания. Благодаря ви. May I, uh, may I in my because... Ще премина на моя език. Ние говорим за разнообразие и ще отговоря на вашия коментар на харватски. Той е 23-я език. Вие обаче ме разбирате. Благодаря за този коментар и въпрос. Аз разбирам това, което ви тревожи. Наистина тази политика може да ни доведе до ситуация, където може да се повтори сценария на Великобритания. Аз все още се надявам, че нещата могат да се променят, но във всички случаи популистски мнения, изявления – и привличане на гласове само заради гласовете не е добре за Европейския съюз и нашите политики. Е, Благодаря, госпожо Швиц. В Европа има жени, които биха искали да имат деца, ама не могат имат економически проблеми, не могат да намерят баланс между личния и професионния живот. Има в Европа и жени, които не искат да имат деца, обаче са длъжни да ги родат, защото няма противозачатъчни средства. Аз мисля, че жените имат право да решават какво да правят с тялото си. Как ще направите така, че медицинските служби да откликнат и на нуждите на жените, които искат да имат деца и не могат, и на тези, които не искат, а трябва да ги родат. И какво мислите за транс сексуалните деца, които страдат много. Какво ще направите, за да ги защитите? Not, виден. Това не е в рамките на моя портфел. Това са проблеми, които спадат в ресора на комисара по равнопоставеността и на здравеопазването, но ще ви да заедно с тях кои са най-добрите решения. Ние трябва да защитиме всички, всеки гражданин на Европейския съюз. Ще се опитаме да и тези, които са пострадали от генитални усъкътявания. Ще работиме заедно и вероятно ще намерим някакво решение на въпроса, но за сега не мога да бъда а, конкретна, защото все още не сме почнали да работим заедно. Втори въпрос. Muchas gracias. Благодаря. Въпрос свързан с демографията. Е, демократичес... Демографските тенденции будат тревога. От една страна иммиграцията, от друга страна спадане на ръждаемостта. Това води до по-малки нации. Някои ултраконсерватори от крайната десница искат да увеличат ръждемостта, като дадат допълнителни привилегии, обаче само на коренното местното население. Това е дискриминация и е в противоречие с ценностите, записани в европейските договори. Какво мислите по този въпрос? подкрепяте ли демограф, демографската политика на крайната десница и решенията, които бяха взети неодавна в Будапешта? Благодаря ви за допълнителния въпрос. Аз не искам да да казвам, че подкрепям край на десница или крайна левица. Аз просто приемам различните гледни точки. Семействата могат трябва да се разглеждат като едно по-широко понятие, не, не само традиционното семейство, разбира се и традиционното семейство, но това не е единственият модел. Както казах, семейството е в прерогативите на държавите членки. Така че нямам нищо против една по-прогресивна дефиниция на семейството и ще можем да работиме по този въпрос в момента съм а, заместник председател, председател на НП Жени. Не знам дали ще продължа да работя а, след това. И господин Бенифе. Грация, президенте. Благодаря. Добър вечер, госпожо Шуйца. Моят въпрос е свързан с подсилването на социалното изменение, измерение извинете, в Европейския съюз. Ще включите ли в дебата за бъдещето на Европа, тази конференция, един дебат за това как да се разработят нови социални права, които да могат да бъдат изпълнявани на практика, а не просто да се координират националните политики в социалната сфера? Необходимо е в този смисъл конституционния профил на социалните права да бъде издигнат напред, за да има истинска социална харта в Европейския съюз, която да е задължителна. Смятате ли да постигнете тази цел? Каква е връзката между тази тема за стълба и демографията, тъй като това е част от вашия ресор? Как ще преодолеете демографските проблеми? Този стълб също залага а, помощта за децата вие говорихте за гаранцията за децата, но имаме нужда от нов правен инструмент или пък друг инструмент, нови средства. 6 милиарда според мен са нужни. Смятате ли, че е нужно минимално адекватно финансиране? Благодаря. Благодаря за въпроса, господин Бонифей. Питахте за задължителен инструмент, но мисля, че социалният стълб е задължителен обаче не се изпълнява. Трябва да направим така, че да се изпълни. Една от дейностите ми ще бъде точно за това да се погрижа, да се превъплати той в практика. Поне така разбирам задачите си. Питате ме за детската гаранция, защитата и закривата на детето. Решение на този парламент, ако си спомняте, да има Европейски социален фонд плюс – 5,9 милиона евро има там, който този парламент поиска, които да са част от многогодишната финансова рамка. Те ще отидат за закрила на детето и гаранция за детето. Аз съм за това, ще поискам дори повече средства, но комисарят Хан отговаря крайна сметка за това. Но това бе решение на този парламент. Не се притеснявайте за това. Аз винаги ще взема предвид решенията на парламента, на всички вас, защото аз съм тук все още. Бонифей, вали... Искате ли, господин Бонифей, да зададете следващ въпрос? Си, грация, гра... Благодаря ви за този отговор. Зная, да, тъй като съм докладчик сянка по Европейски социален фонд. Много се радвам, че се надявате за повече ресурси. Имате много широки задължения, говорите за гражданите, за засилване на демокрацията. Е, по отношение на правата имаше някои тревоги, които се споменаха за вашата позиция, какво мислите. Затова нека да ви попитам по-конкретни неща. Възнамерявате ли да се занимавате с равенството между половете и по-специално различията при заплащането между мъже и жени и по какъв начин конкретно съгласни ли сте, че личният живот и професионалният живот отиват отвъд семейството? И също така искам да попитам дали ще се борите за правата на хората ЛГБТИК и особено дискриминацията в обществото и на работното място. Благодаря. Благодаря за допълнителния въпрос. Когато работих в този парламент, аз все още съм тук, но бях заместник председател на Комисията по външни въпроси, бях комисията ЕМВИ и комисията ФЕМ за правата на жените. Отговарях за включването на равенството на половете навсякъде, така че много активно работих по тази тема. Тази Европейска комисия, виждате от задачите описано тук, включва пола навсякъде и равенството между пола. Така че не се притеснявайте за това. Винаги ще се грижа за това, когато говорим за различията в плащането. 15%, 15% жени завършили университет са в повече а 16% по-малко са жените на пазара на труда. Има някои разлики, които трябва да бъдат преодоляни. Когато говорим за различията в заплащането, отново пак има голяма разлика между мъжете и жените. Така че да, аз ще се погрижа за това. И това е едно от задълженията ми. Но отново, заедно с комисаря за равенството и с другите комисари които ще отговарят, или заместник-председателите. Европейският семестър е много важен като инструмент. Някои може да не го знаят, но посредством европейското 6 можем да управляваме процеса и да видим какво се случва на всеки 6 месеца. Много е важен този инструмент. Сега за групата ЛГБТ и няма причина хората да бъдат дискриминирани. Това за мен е твърдо правило. Така че всичко е окей okay от моя страна. Now, eh, Kunke... Госпожа Алис Кунке от Комисията по жените. Благодаря, ще говоря на шведски. Госпожо Шуйца, всички знаем, че в учредителните договори се казва, че държавите членки ще бъдат толерантни, няма да има дискриминация, ще има солидарност, справедливост, равенство между мъжете и жените. Като член на, на Европейския парламент, вие сте работили и всъщност сте гласували срещу правата на жените, срещу сексуалните и репродуктивни права, Независимо кого сега обвинявате, гласували сте против. Да се свържат демографските предизвикателства с правото на жените да решават какво да правят с тялото си е основополагащ принцип на опозицията на прекратяването на бременността. В демокрациите е, безопасният достъп до прекратяване на бременността е човешко право. Това не е свързано с е, е, други елементи. Ще обещаете ли, че ще насърчавате, ще работите за правата на жените, сами да решават какво да правят с тялото си и какъв да бъде техния сексуален избор? Благодаря госпожо Кунке, за въпроса. Знам, че сте били министър, който е отговарял за това в шведското правителство. Нека първо поясня гласуването. Цяла вечер слушам, че съм против правата на жените. Ако имате предвид доклада Естрея Зубър, ако си спомням добре, това беше първата ми година тук, 2013 или 2014, не помня добре. Така ли че беше първият ми мандат. Той беше едногодишен, тъй като се присъединихме през 2013 година към Съюза. Да, бях против, но отново, не защото бях против правата на жените и равенството на половете, а защото винаги имаше нещо в тези доклади, което нямаше нищо общо с равенството и правата на жените. И двата доклада, Естрала и Зубър, ако някой от вас си спомня, не бяха прияти от пленума на парламента, тъй като там се искаха допълнителни средства от бюджета, тогава бяхме в криза и нямаше консенсус в парламента, за да се гласува за. Това беше една от причините, поради които съм гласувала против тези доклади. Не помня, или Зубър, или Естрела, по един от тези доклади имаше альтернативна резолюция от моята политическа група, това си го спомням. Така че знаете, знаете, казах в началото. По-добре да дойдеш от регион, от национален парламент, отколкото от Европейския парламент. Когато човек е тук, е политик. Поради тази причина се опитвам да давам политически отговори, но аз ще бъда неутрална в Европейската комисия. Затова се опитвам да изясня всичко това гласуване, е, всичко около това гласуване. Jag е, vill Госпожо чувам ви добре, чувам отговора ви че други въпроси са били по-приоритетни за вас, отколкото здравето на жените и репродуктивното им здраво. И затова отново ви питам. Имайки предвид учредителните договори, ще насърчавате ли, ще защитавате ли права за всички? Ще насърчавате ли и ще защитавате ли правата на хората ЛГБТИ? Ще насърчавате ли, ще защитавате ли правата на малцинствата, като например бежанците? Ще защитавате ли евреите и мюсулманите, техните права? Ще защитавате ли правата на жените да се разпореждат с тялото си и да определят своята сексуалност? Благодаря ви за този въпрос. Ще насърчавам човешкото достоинство, свободата, демокрацията, равенството е, пред закона, върховенството на закона, правата на хората, които принадлежат към мълцинства. Тези ценности са общи за едно общество, в което няма дискриминация, толерантност, справедливост, солидарност и равенство между мъже и жени е, са основния принцип. Ще следвам втори член и винаги ще го спазвам. Така че не се страхувайте. Не се съмнявайте в моите убеждения и в бъдещата ми дейност в колегиума. Е, е, Благодаря, госпожа Яна Том от Обнови Европа. And, uh, you uh... Благодаря Знае, че това не е точно вашия ресор, но не можах точно да изясня някои неща за себе си. Вие говорите за социалния стълб и също така казахте, че прерогатив на държавите членки са за социалните въпроси. Това е вярно. Освен това, вие казахте, че е хубаво да правите препоръки страна по страна, за да покажете на държавите членки как да действат. От 2012 до 2018 години имаше е, недостиг на прилагане на това законодателство. Е, имаше около 70% от законовите текстове до 39% на текстовете, които не бяха приложени. Как смятате да подкрепите държавите членки да отговорят на тези, тези изисквания? Ние говорим за добър инструмент за решаване на проблема. Отговор. Вие казахте, това не е точно в моя ресор, но, но отговорностите ще се препокриват. Ние трябва да овластим комисията във връзките и с държавите членки, за, за да спазват те препоръките. противен случай ние не бихме имали нужда от европейския семестър. Е, господин Домбровски, по принцип, отговаря за това. Аз разбирам, ще направя всичко възможно да помогна. Това е много важно. Може би това е единственият инструмент, когато Европейският съюз може да действа и може да накара държавите членки да реагират на препоръки. И то не само в тази област. В противен случай нещата опират до съда. И когато не се плати една глоба, съдът се намесва, процедури. Това не е в интерес на нито една държава членка. Нито пък е, това е в интерес на Европейската комисия. Uh, uh Благодаря. Аз съм бивш журналист. Преди малко вие казахте на колежка, че а, социалните права са обвързващи за Европейския съюз хартата. Не, това не е така, но както и да е. Смятате ли, че социалните права са в компетенциите на... Have a plan to tolerate member states, states which are going to ban abortion че аборта е част от компетенциите на държавите членки. Аз не казах това, а аз казах, че исках да обясна ситуацията с абортите. Абортите впада в компетенциите на държавите членки. В моята страна абортите са легални, в други не са, но според духа на комисията и на новата комисия, аз ще действам в тази посока. Това е. Сега за социалния стълб. Зная позицията ви по социалния стълб, но в кавички какво е обвързващо и какво не. Би било хубаво държавите членки да спазват изискванията на социалния стълб. Това беше моята идея. Не съм казвал противното. Сега господин Гонзалес Понс от името на НП. Госпожо кандидат комисар, член съм на Комисията по правни въпроси. Искам да кажа на колегите, че вашата декларация премина а, на, през разглеждането без никакви проблеми. Имаше. Така че вие попаднахте в групата на комисарите, които нямат проблеми. Видях в вашият курикулум, вите, в вашият, вашият опит, но аз ви познавам, защото съм работила с вас. Госпожа Шуиц работи за ЕНП. Защото в крайна сметка тя винаги гласува с нас, така че ако вие не сте съгласни с нейните вотове в миналото, то е не сте съгласни с нашите вотове. Така че аз не мисля, че ние трябва да осъждаме или да заклеймяваме някой за това, което е гласувал. Всеки има свободата да гласува а просто госпожа Шуица е гласувала така, както гласува мнозинствената група в този парламент. Защото ако разглеждаме нещата по този начин, просто никога няма да имаме комисар. Сега споменахте бъдещето на конференцията за Европа и казахте, че ще работите с нас. Моля ви се, поемете ангажимента а, че ще дойдете тук всеки път, когато ви поканиме и кажете какво мислите по правото на парламента да поема законодателни инициативи. Благодаря, господин Гонзалес Понс. Точно това казах. Ако не бях член на Европейският парламент, труд, трудно щех да се справя с всичко това, защото в моя ресор трябва да се знае всичко, което се извършва тук в Европейския парламент. Така че, благодаря ви. А, Колкото до гласуванията, понякога имаше гласуване по съвест. Аз решавах как да гласувам, понякога съм гласувала с групата и така нататък. Вие тук в комисията обсъждате правото на законодателна инициатива. То е включено във всички ваши доклади, защото вие работите по тази тема от години. Сега има, има известна възможност за инициатива по силата на Лисабонският договор, но както а, госпожа председателката е записала в нашите насоки, ние сме готови, ако е необходимо, да промениме нещата. Но, разбира се, не съм аз човека, който може да ви обещае това днес, но в никакъв случай не, няма да бъда против. Аз съм за овластяването на парламента. А колкото до ангажиментите, е, ще е, идвам и ще говорим за е, постъпващия напредък. Господин Козарес Понс. Нека да спомена. доклада Гонзалес Пон за водещия кандидат. Аз съм и докладчик, е член на НП. Ще говорим ли за институцията, за модела водещ кандидат? Ще има ли какво да ни кажете или ще решиме, че просто а, това е, е от живелица и че моят доклад да, ще бъде забравен веднъж за винаги? Uh... В моето писмо ние сме задължени да поставим този въпрос на дневен ред и този въпрос ще се обсъжда на първо място в конференцията водещите кандидати. Това е наистина много важно. Ще приключим този дебат, възможно най-бързо през 2020 година. Трябва да кажем на гражданите, на къде вървят нещата, защото преди изборите ситуацията беше една, сега е друга. Водещите кандидати, тази система трябва да се подобри. Тази система не проработи този път, но да се надяваме за следващия път, че гражданите ще знаят за кого ще гласуват и се надяваме, че европейските политически партии ще могат да повлияят повече, отколкото повлияха до момента в изборите. Така че аз съм убедена до края на следващото лято ще имаме резултати. Това е ангажимента на председателката на комисията. Благодаря. Вие бяхте последния, господин Гонзалес Понс, последният депутат, който е предвиден да задава въпроси. Сега кандидата за заместник председател има 5 минути за заключителни думи. Заповядайте. Уважаеми депутати, аз подготвих една кратка реч, но не смятам, че ще я прочета по-добре да говоря с вас още 5 минути, защото този дебат, дебат беше за мен много вдъхновяващ, много ползотворен за мен. Той беше ценен, защото видях разнообразието на парламента, на вашите становища. Това ще бъде много полезно за младещата ми работа, ако бъда одобрена от вас. Ще направя всичко възможно, за да направя своя ресор свързан с гражданите. Децата – осъвместяване на професионален със семейен живот и застаряването. Това ще са основните моменти, по които ще работя. Т.е. гражданите ще са в центъра на, моят, на моите усилия. Много важно е да се, дви, да се мисли за, за, за гражданите. Това ще е предметът на моята работа през следващите пет години, ако вие ме подкрепите. Благодаря ви наистина за дебата и е, както казах от самото начало, аз съм била в различни комисии, опитвала съм се в подготовката си да взема преди всичко това. Когато разбрах, че ще отговарям за този ресор, аз започнах да се подготвям – това аз се занимавах с външни работи, с неща, които са по-близо по по до нещата, които вълнуват зелените. Винаги съм следяла какво се случва в пленарната зала, в политиката, но започнах да се готвя за своя ресор и използвайки три инструмента – консолидация, сътрудничество и комуникация. Консолидация първото от трите К – консолидация на законодателството – по това много се говори. Сътрудничество сътрудничество с всички вас, с, с неправителствените организации, с университетите, с местните власти. Не съм ви казвала, че в отговорите си, че 10 години Работих в съвета на Европа. Аз бях заместник председател на комисията за местните власти. Е, това беше свързано с факта, че аз бях и кмет на Добровник. И за това за мен е важна сътру... съ... важно сътрудничеството и комуникацията. Комуникацията с гражданите, с обществеността. Ние, аз не искам, ние не искаме да живеем само в брюкселския балон. Ние искаме да стигнем по места. И може би накрая да кажа, нещо, което съм си записала. Исках да ви кажа накрая нещо. Знаете, че аз съм от селски район, от провинцията и се наблюдавах, наблюдавала съм. Аз идвам от една страна, която наскоро получи своята независимост, демокрация и стана член на Европейския съюз. Това е, това е процес, който трябва почти 30 години. Сега ние сме в това семейство, европейско семейство и ние сме много щастливи от това. Това е причината, за, поради която ще застана зад страните кандидатки. Имаше въпрос за това. Мисля, че всички биха искали да са в този престижен клуб. Но мисля, че това е важно да споделя с вас. Благодаря ви за дебата и с удоволствие и интерес очаквам вашата оценка. Благодаря ви. Аз съм ваш колега и и ако стана заместник-председател на комисията, добре, ако нещо остана ваш е, колежка. Искам да ви благодаря, госпожо кандидат за заместник-председател на Европейската комисия. Благодаря ви за отговорите. Благодаря за поетия ангажимент. Що се отнася до конференцията за бъдещето на Европа, благодаря на всички депутати, които участваха в това изслушване. Благодаря и на нашите преводачи, които ни дадаха възможност да говорим на своите майчни езици. Искам да ви припомня също така, че състоянието на координаторите за оценката на това изслушване ще бъде в 22.30 при закрити врата. Искам също да ви припомня, че на базата на указанията за одобряване на Европейската комисия, както и за поетите задължения по време на изслушванията по правилника на Европейския парламент. Идеята тук е да се видят общите умения, ангажимента към Европа и личната независимост на комисарите, както и познанията по бъдещия ресор и комуникативните и умения. Закривам изслушването. Благодаря.